Приключваме този дебат и сега преминаваме към следващата точка от дневния ред. Изявление на комисията и съвета по ситуацията в Хондурас. Първият оратор от името на съвета е министър Гилт. Благодаря, господин председател. Светът е голям. Много се радвам, че имам възможност да поговоря накратко за положението в Хондурас и за ситуацията там като цяло и в региона като цяло. Ще се опитам да бъда възможно най-кратък. От началото на тази криза, миналата месец, председателството осъжда военните действия, които са насочени срещу демократично избрания президент, въпреки е, всички възражения срещу неговия избор този вид действия са противни на конституционния ред в Хондурас. Призовахме за възстановяване на конституционния ред и то напълно. Призовахме всички страни и институции да се въздържат от насилие или от споменаване на насилие и да се опитат да намерят бързо и мирно решение. Мисля, че по много подобен начин е, по който очакваме да се развиват и а, а, различни подобни процеси в Европа а, а, на умиротворяване. Европейския съюз а, се стреми а, да а, бъде много активен и да подпомага страните от американския континент за справяне с проблемите. Нито един от нашите посланици в момента не е в Хондурас. Нямаме дипломатически контакти там. И много силно приветстваме усилията на президента на Коста Рика Оскар Риас. Знаем, че той положи много усилия там и е, не се изненадваме от неговото, от участие. Много се радвам също, че е, ще има още една среща на президента Ариец е, днес след обеда. Можем да го а, е, насърчим да продължим тези усилия и продължаваме да призоваваме и двете страни да сътрудничат, да са готови на компромиси и да се да зачитат изцяло Конституцията на Хондурас и като подчертавам значението отвъд непосредствената криза на провеждането на временни и правомерни президентски избори в Хондурас по-късно тази година. Е, много важно е върховенството на закона в Хондурас, в Централна Америка и навсякъде по света. Благодаря, господин министр. Давам думата от името на комисията на комисаря Аштън. Благодаря, господин председател. Благодаря на госпожите и господа депутати. Ще се включа в този дебат от името на колегата Бенита Фереро Валднер по политическата криза в Хондурас редица години в Латинска Америка се наблюдава отново институционална криза. Кризата в Хондурас ни показва колко крехко е върховенството на закона и институционалната рамка за решаването на конфликти в някои страни от Латинска Америка. Тези страни могат да бъдат обхванати от криза, особено в момента, когато има силна политическа поляризация – Комисията незабавно реагира, като изрази сериозното си притеснение от ситуацията в Хондурас. Подчертахме колко голямо внимание отдаваме на върховенството на закона, демокрацията и демократично избраните институции. Призовахме всички заинтересовани страни да разрешат по мирен начин проблемите, като спазват законодателство на, стран... на държавата и мира и стабилността в страната. Ние сме против конфронтациите с насилие, особено когато те водят до смъртни случаи. Призвахме всички засегнати страни да проявят максимална умереност и въздържание. Комисията обяви, че е готова да подкрепи всички инициативи с цел мирно разрешаване на кризата и възстановяване на конституционният ред. Както каза председателството, ние подкрепихме инициативата на Организацията на Американските държави и на генералния секретар Сулса, която за съжаление не даде резултати. Ние приветствахме усилията за посредничество на президента на Коста Рика и се надявам, че те ще доведат до мирно разрешаване на конфликта. След е, събитията в е, Хондурас, бе решено да се отмени следващият кръг на преговорите по отношение на споразумението за асоцииране с Централна Америка. Те се предвиждаха от, за 6-10 юли в Брюксел и се надяваме, че ще бъдат възобновени колкото се може по-скоро. Това, което каза председателството, тъй като кризата е сериозна, всички посланици от страните от Европейския съюз са е, напуснали страната. Ние продължаваме да видим, да гледаме как най-добре можем да спомогнем за разрешаването на кризата. За момента прекратяването на нашето сътрудничество все още не е решено. Но отпускането на финансови средства е спряно временно. Събитията в Хондурас могат да създадат опасен прецедент, стъпка назад по отношение на демокрацията и да дестабилизират региона. Ето защо ние изкъсно следим положението и подкрепяме всички усилия за намиране на мирно решение. Ще продължаваме да даваме информация на парламента за развоя на събитията в бъдеще. Благодаря. Благодаря, госпожо комисар. Следват изказвания от името на политическите групи. Първият е господин Салафранко от името на НП. Благодаря, господин председател. Е, когато един законно избран президент бива прогонен от военните, то това от демократична гледна точка е осъдително. Без резерви. Безрезервно осъдително. И освен това, много е важно. И това подчертаха много важни, много важни анализатори, като Марио, е, които подкрепиха президент Зелая. И отделните партии всички тези, които го сториха, това бяха представители на режими, които нарушават човешките права. Това бе подчертано и в последния доклад на парламента. Сега имаме една такава ситуация, в която трябва да се възстари отново нормалността. Има нужда от стабилизация на региона. Освен това, предстоят президентски избори. Ние трябва да осигурим наблюдатели и да а, инициираме мисия на ООН. Важно е Европейския съюз да реагира кохерентно. Трябва да се насърчи диалога с тези страни и грешките на правителствата трябва да бъдат признати. Ние, както казах, трябва да сме активно представени в региона. Това означава споразумение за асоцииране, което предстои да бъде подписано. И не може е, именно е, хората да плащат е, сметката за това. Благодаря, господин Салафранка. От името на социалистите и демократите, господин Янес. Благодаря, господин председател. В допълнение на единодушното съждане на страна на международната общност е, и ние се произнасяме осъдително подкрепям казаното от министъра и комисаря за нарушенията на конституционния ред, а също така трябва да се има предвид, че бяха положени изключително много усилия да се възстанови демокрацията там и не бива да се отказваме. Държавите, членки на Европейския съюз, постъпиха правилно, като оттеглиха своите посолства и се отказаха от всякакъв вид сътрудничество с региона. Действително, както каза министъра и както каза комисаря, необходимо ние да намерим начин да се излезе от кризата посредством президента на Коста Рика Оскар Ариас. Не сега е времето да анализираме обвиненията за грешки, които са извършени от президента Зелая. Остават му 6 месеца от мандата. Време е да се съсредоточим върху нарушението на конституционния ред в Хондурас. Използвани бяха силите на армията. Нещо, което е незаконно. И така основното ни изискване е връщане на президента Зелая на президентския пост, защото той по конституция е президент на страната. Благодаря. От името на групата на либералите ще се изкажа госпожа Била, Билбао. Имате две минути. Eta arratzaldeon, legebiltzarkide guztioi eta gu ikustera etorri diren guztiak. Estoy utilizando el euskera, una lengua Ще говоря на баски. Той не е официален език в е, парламента все още, но се надявам, че в бъдеще ще получи официален статут и че ще имам възможност да говоря на майчиния си език, езикът на страната на баските. Аз и моята група смятаме, че трябва да осъдим преврата, който бе извършен. Нека да назваваме имената с истинските имена. Точно това стана в Хондурас. Някои го описват като грешка, но не смятам, че е наша задача да извършваме анализ на това. Не знам какво е желанието на народа, но няма съмнение, че Съвета и комисия трябва да положат усилия за възстановяването на конституционния и демократичният ред. И разбира се, президента на Хондурас трябва да се завърне, тъй като в крайна сметка той е законно избран от народа на Хондурас. Притеснявам се, когато чувам, че са извършени атаки срещу някои представители на правителството и че някои посланици са отзовани от страната. Както каза госпожа комисаря, трябва да окажем подкрепа на Организацията на Американските държави, за да може да намери тя решение на проблема. Моята група иска ясно да заяви, че за европейците е важно да дадат своят принос към укрепването на демокрацията в Хондурас. Основните права трябва да бъдат спазвани. Политическият диалог следва да е единственото средство, което да използваме за постигането на напредък. Разбира се, искам да изразя подкрепа към президента Оскар Ария, с който спечели наградата за мир Надявам се, че през ноември 2009 ще има демократични, прозрачни избори в Хондурас и ще бъдат спазени правата на човека. Надявам се, че сегашното положение ще позволи да продължат преговорите, за да се изключи споразумение за асоцииране с Европейския съюз. Благодаря. Господин Ромева и Роеда за минута и половина от името на зеленето им. Благодаря. И аз искам да използвам възможността изрично да подчертая сложността да осъдя е, събитията, които се случиха в Хондурас. Като заместник-председател на делегацията за Централна Америка, за мен е много важно, че се занимаваме с тази тема. Това показва важността на темата. Тук става дума за чест, тук става за една централна американска държава. Ние осъждаме преврата против президент Салая и искаме Мичелети да не бъде признат. Трябва да се възобнови конституционния ред в страната. Това е важно. Важно е, за да могат е, изборите през ноември 2009 година да протекат нормално. Ето защо смятам, че връзките с страната трябва да бъдат за момента замразени, е, така както предложиха и други актьори, така както ще направят и щатите с помощта. с изключение на хуманитарната помощ и на тези мерки, трябва да окажем, че трябва да, да, ясно да се анализират, да се види кои са отговорните лица, които стоят зад този държавен преврат. Някои имена вече са известни, но тези разследвания трябва да започнат. И международни делегации трябва да бъдат изпратени, които на място в страната да помогнат да се възстанови и укрепи демокрацията в страната. Госпожа Румева господин Майер сега от името на Зелените. Благодаря много, господин председател. Четири дена след преврата нашата група е, реши да изпрати наблюдатели там, за да наблюдават последиците на този военен преврат. И Тегосегарпа в, в, в Тегосегарпа видях това, което очаквах. Липса на свобода, репресии, представители на социалните организации бяха изпратени в затвора имаше е, спешни ситуации, е, болниците трябваше да се справят някакси с огромния приток е, ранени. Проверих как се следват проверих насоките дадени от Организацията на американските държави, говорих с ръководителя на тази държава и установих, че те имат съвсем ясна картина за случващото се. И всеки един а, е, акт, а, е, прият от а, е, Мичелети, се разглежда като невалиден, независимо от това какви действия предприеме правителството на Мичелети, те ще се разглеждат като невалидни. Именно заради това нямаше как да изпрати мисия на Европейския съюз, за да наблюдава изборите, организирани от правителство, взело властта с преврат. Съвсем ясно каза президента Риас, че дава на всеки максимум седмица и е, каза, че ще се върне в страната, е, ако се наложи да продължи работата. Е, Европейският съюз подкрепя това Съединените щати и също, така че се надявам, че тези, този строг подход, в който се настоява президента Залая да се върне в Хондурас, ще бъде подкрепен от Европейския съюз. Уважаеми колеги, надявам се, че ние в Европейския съюз съвсем ясно ще заклеймим преврата и ще подкрепим президента Залая и усилията на международните организации. Благодаря много, господин Мейер. А сега преминаваме към индивидуалните оратори. Първият оратор е господин Кадер Ариф. Благодаря, господин председател, госпожо комисар, колеги. Първо, Смятам, че трябва да осъдим най-категорично преврата срещу президента в Хондурас. Неговото третиране, изгонването от страната, противоречи на конституционните ценности. Новият президент Мичелети е самообявил се и това ни напомня за най-тъмните времена в историята на Централна Америка. Това е наистина атака срещу демокрацията, нещо неприемливо за всички нас. Хубаво е, че участието на Хондурас в международни организации е факт, но ме притеснява отношенията между Европейския съюз и тази страна. Договорено е ново споразумение за асоцииране между Комисията и Централна Америка. Мисля, че тук трябва да подходим по-прецизно. Комисията решена ли е да прекрати преговорите по новото споразумение, докато се стабилизира положението в Хондурас? Това е моето предложение. Искам по-ясно да разбера каква е позицията на комисията в това отношение. Второ, системата от общи преференции – като си има предвид, че тук се нарушават правата на човека, след преврата най-вече се нарушава правото за свобода на изразяване и системата от общи преференции плюс е инициатива, която може да е полезна, като към нея се приложат съответните ясни условия и изисквания – мисля, че комисията трябва да обсъди възможността временно да прекрати привилегиите по GSP+, от които се ползва Хондурас до момента. Благодаря, господин Ариф, господин Меланшон, за една минута. Господин председател, нашите пацифистски принципи не бива да ни карат Е, да се обръщаме към е, превратачите само с апели. Ние тук имаме е, работа с хора, които престъпват правни норми с възстанници. Трябва, естествено, истинския президент да заеме своя пост. След решението на ОНЕ, Европа също трябва да се включи в борбата, защото тук става дума за борба, а става дума за историческа борба, а не за някакво просто споразумение. Европа трябва да прекрати всички отношения с, тази, с този режим, който просто е завзел властта до момента, в който президент Целая възвърне властта си. И ние, както Америка, трябва да изискваме да прекъснем отношенията си с този с джейте. Благодаря, господин Меланшон. А сега пристъпваме към спонтанните изказвания. Двама колеги за момента са заявили изказвания. Първият е господин Соник. Господин председател, ситуацията в Хондурас изисква да продължим да действаме строго за възстановяването на реда и законността в страната така че този конфликт да не стане по-ожесточен. Именно заради това подкрепям инициативата на господин Салафранка да се изпрати мисия в Хондурас от Европейския парламент. Трябва да се постигне ситуация, в която се е, провеждат преговори между двете страни, така че президента желая да бъде върнат на своя пост е, до края на своя мандат, но с обещание да не прави промени в Конституцията, които да, да доведат до неговото преизбиране. Председателят прекъсва оратора. Бих искал да дам микрофон на господин Атлантес. Благодаря много, господин председател. Смятам, че Европейския парламент и Европейския съюз трябва да предприемат съответните мерки, така че да се приключи с този преврат и президента Залая да може да се върне в страната. Трябва да се сложи край на поредицата преврати, Централна Америка. В много страни вече виждаме демократични промени, е, демократични свободи. И е, политика, която се справя с последиците от е, новия колониализъм. Необходимо е Европа да поеме е, своята роля в осигуряването на солидарност и демокрация. Благодаря, колега. С това приключихме с изказванията на отделните оратори. Предавам е, думата на министър бил от името на съвета. Доколкото разбирам, няма да има изказване от страна на комисията. Благодаря, господин председател. Всички, които се изказаха, категорично се изказаха в подкрепа на демокрацията и конституционния ред в Латинска Америка. Каквито и да са обстоятелствата, не могат да се изпращат военните и да се изгонва президента на страната в чужбина. По това трябва да е всичко ясно и мисля, че всичко е ясно. За да се реши конфликта, трябва да се намери някакъв компромис. От това, което чух, мисля, че всички са съгласни, че президентът Ариас е най-добрият, който може да намери този компромис. Най-вероятно ще му трябва известно време, за да води преговори с представители на двете страни. Но мисля, че е важно той да се ползва с нашата подкрепа, а и с подкрепата на другите американски държави в тези си начинания. Относно характера на конкретното решение, той трябва да го измисли и то трябва да се приеме от двете страни. Възвръщането на конституционния ред е нашата цел. Връщането на президента Зелая е необходимост е, във връзка с възстановяването на конституционния ред. Може би то не е достатъчно. Възможно е да има и необходимост да се спазят и някои други елементи, за да се възстанови изцяло конституционният ред. Ето защо това, което ние призоваваме е, като връщане на, господ... на президента е необходимо условие, но може би и недостатъчно за възстановяването на конституционния ред. Нещо, което е изключително важно за нашите взаимоотношения с Хондурас, за развитието на тази страна и доверието в конституционният ред и демокрацията в тази част от, страна, от света. Благодаря. Благодаря, господин Билд. С това приключваме този дебат. Относно назначенията в комисиите, ще ви кажа, че предложението на председателският съвет ще ви бъде изпратено по електронната почта. Списъкът ще бъде отразен в протокола от днешното заседание. Искам да ви напомня, че срокът за внасяне на изменение е днес